подписване на актове, прияти по обикновената законодателна процедура. Заедно с председателя на съвета, председателят на Европейски парламент ще подпише 9 акта, прияти по обичайната или обикновената процедура по 78 член от правилника за дейността. Заглавията на тези актове ще влязат в протокола на настоящото заседание.